протокол от е, вчерашното заседание, и е, съответните документи са на разположение. Имате ли възражение? Не. По този начин така приемаме протокола и стигаме на следващата точка от дневния ред. Декларации на, съю... на съвета и комисията за състоянието в Мозамбик, Малави и Зимбабве след синклона и Дай. Председателството е, на, сета, на съвет, представителите на председателството малко закъсняват, тъй като са задържани в заседание на комисия. Е, за това е, малко ще обърнем дневния ред днес и ще дадем първо думата на господин комисаря. Заповядайте. So Благодаря, госпожо. Благодаря, госпожо председател. От името на Европейската комисия да изразя преди всичко, е, да изкажа съболезнование и съчувствие на семействата и приятелите на стотиците е, жертви в Мозамбик, Малави и Зимбабве. Нашите мисли и сърца са при тях, с милионите засегнати от е, тези природни бедствия. Многократно съм го казал в тази зала – Европа означава солидарност. Европа означава солидарност не само помежду ни тук в Европа, но и с хора отвън, извън Европа. Така че ние ще се опитаме да помогнем тези страни с съответно финансиране, с помощи, с експертна подкрепа на място. Нека да обобща реакцията на Европа, на нашата, нашата реакция на тази катастрофа. Няколко е, часа след като е, удари този ураган, циклон, ние отпуснахме 3,5 милиона евро помощ. Одобрихме и отпуснахме моментално е, такава помощ. Е, със съответно е, помогнахме за достъп по въздух да се стигнат до засегналите райони и да се вземат мерки за доставки на вода и подобряване на санитарните условия. Освен това, на 19 12 милиона евро в хуманитарна помощ за подслон, вода, е, храна и е, психологическа подкрепа бяха отново отпуснати, е, което означава над 15 милиона за хуманитарна помощ. Второ, в подпомагане на, чрез е, нашите, е, нашия чудесен инструмент е, за защита мож, такава помощ предоставиха 9 държави членки Португалия, Испания, Франция, Австрия, Обединеното кралство, Люксембург, Германия, Италия и Дания. Благодарен съм на всички тези страни, които оказаха помощ с материална помощ Паралелно с това 57 е, е, сателитни карти Коперник е, предоставихме по молба на Мозамбик, Зимбабве и Малави. Трето, експертните екипи. Незабавно изпратихме хуманитарна помощ е, съответното е, е, експерти по епидемиология и хидрология на място, за да оценят ситуацията и да окажат помощ в трите страни, включително в борбата с епидемията от холера, която избухна напоследък. Освен това, 13 души бяха пратени на на 23 март чрез механизма за гражданска защита Изпратихме експерти от държавите членки. Те са все още в Мозамбик и в момента помагат да се спасяват да се спасява човешки живот на място. Да спомена отново тези екипи, многократно ще ги споменавам, защото мисля, че трябва да им отдадем заслуженото за отличната свършената работа на място. Както ви казах, те са все още в Мозамбик и това са е, хора-герои, наистина. Португалия изпрати е, един екип за издирване и спасяване, един медицински, Люксембург